Chers collègues, est-ce que chacun veut bien prendre... Скъпи, скъпи колеги, ако обичате, заемете местата си. Работата ни продължава. Първо, от ваше име искам да посрещна господин Хайнс Бекер, който е пълноправен член на нашата комисия от Народната партия и който е, зае място, което беше вакантно. Е, добре дошъл, радваме се. Вие сте привилегирован, защото не всички новодошли биват поздравявани така е, от толкова много участници. А, стигаме до 17-та точка от е, дневния ред. Първи умен на възгледи по време на този мандат на Европейския парламент с Комисията и Европейските социални партньори относно директивата за работното време и нейното приложение. Имаме е, много гости. Разбирам, че комисията също иска да се изкаже. Тук е и нашия докладчик. Сегашният докладчик е предишният докладчик, ако някой изпита съмнения. Искам да го попитам, иска ли да каже встъпителни думи? Не, добре, после. Добре, значи първо давам думата на комисията. Госпожо председател, благодаря ви за поканата, за участие в тази дискусия. От дълго време е, положението не е обсъждано в тази комисия и за това искам само да ви напомня, че директивата е кръгален камък на социална Европа, която материализира основно право да се определи максимално работно време за работниците, е, максимална работна седмица, е, е, също така годишните отпуски, нощните смени и доста изключения и гъвкави разпоредби, които могат да се е, е, определят по силата на закон на колективни трудови договори или опт-аут, когато работник реши да се, да се откаже. Е, има специфични разпоредби за транспорта. Като цяло това е доста разбираем обхват на директивата. Както знаете, че комисията е, съвета и парламента не можаха да се споразумеят и комисията преразгледа, започна преразглеждане на директива 2007 година, а, за да се а, е, приспособи законодателството за работното време към а, е, нови потребности, нови модели на работа, нови вид работни ръка, нови компетенции на работната ръка – да се намали правната несигурност, да има ясни правила предвид съдебната практика, които бяха успорени и за да се справим с прилагането на европейското право в някои държави членки. В първо, през март 2010 година, първото, което направихме, беше допитване до социалните партньори. През декември миналата година имаше второ допитване. Тогава искахме да чуем мнението на социалните партньори по определени опции за преразглеждане на директивата. Едновременно с това ние публикувахме много доказателства за е, социалното и економическото отражение на тази директива е както и за а, прилагането а, в законите на тази директива. Имаше доклади за, за прилагането и е доклад на консултантската фирма Deloitte. На същия ден излезе то, а, след допитването с социалните партньори. А, така че а, е, е, доказателствата са с едно и също ниво във връзка с отражението на директивата. Заключението е, че голямото мнозинство от трудещите се в Европейския съюз са покрити от минимални стандарти за работно време. В някои, в някои страни има защита по силата на национално законодателство или на колективни трудови договори, които отиват отвъд стандартите в европейското право е, имаше някои, някои проблеми, е, които са описани подробно в доклада. Има група работници, които не са изцяло защитени срещу е, прекалено много извънредно време или е, е, социални периоди без социална защита. А освен това, липса на приложение на съдебната практика в Европейския съюз, специално болничните заведения и пожарните. Е, наблюдава се и е, е, бързо увеличение на така наречената клауза опт-аут. Сега тя е предвидена по законодателството в 16 държави членки. Пет от тях е, е, е вертикално е, между отраслите. 11 прилагат решението по делото си Магяга, а има случаи, при които не се прилагат правила от директивата. Например, при случаи на на множество договори, е, е, годишен отпуск в съчетание с е, отпуска по болест и така нататък. С социалните партньори ние се договорихме или да направим фокусен преглед върху два въпроса, които не са разрешени въпреки съдебната практика, как се изчислява работното време при частично работно време, особено в болници и е, пожарни, и е въпроса за времето за компенсации. Спешно трябва да се изясни кое право се прилага и да се е, решат тези два въпроса. Има и друга възможност. Това е разбираем преглед. Освен тези два въпроса, да се опитаме да модернизираме настоящото законодателство. Не искам да бъда прекалено да, дълго да говоря. Не мога да изброя всичко. Ще спомена само е, е, някои въпроси с, клаузата opt-out. Въпросите свързани с е, контрола, мониторинга е, върху е, работници, които са приели да работят средно над 40 часа на седмица. Самонетите и осъвременяване на определенето на работното време според промяната на моделите, начина по който се работи, как да се съчетае работата с семейния живот. А, е, как да има по-добра гъвкавост как да се справим с условията за труд. Продължи и какво да се прави при работници с, много, с повече от един трудов договор. И има предложения и ние изпратихме тази оценка, този анализ на социалните партньори. Е, след допитването с е, социалните партньори, е, заключенията бяха публикувани на 25 март. Все още няма пълен анализ на 50 въпроса, които получихме. Най-важното, което могат да кажат социалните партньори от различни отрасли, че те са е, е, признали, е, че те са отговорни за намирането на решение по прилагането на директивата за работното време. Те са изразили желанието си да започнат преговори, да участват в преговори, но не могат да се договорят по обхвата на тези преговори. Е, социалните партньори е, приветстват публикуването на доказателства от комисията и много от тях са изразили и задоволството си от е, анализа, който беше направен, а също така отправиха и критики. И така, ние се намираме в ситуация, при която социалните партньори трябва да намерят някакъв, някаква обща база за преговори. И ако се споразумеят по обхвата на преговорите и могат да го съобщят на комисията в съвместно е, становище. Ако социалните партньори е, постигнат споразумение. Е, те могат да е, предложат споразумението на съвета и по силата на съответния член на договора ще информират парламента, без той официално да участва в процеса на взимане на решения. До тук сме стигнали. И по този начин комисията възнамерява да преразгледа директивата за работното време. Благодаря, господин директор. Сега минаваме към изслушването на социалните партньори и ще те ще се изкажат е, по списъка, който ми бе връчен. Първата госпожа Ребека Смис от името на Business Europe. Много ви моля да не следвате лошия пример на комисията, т.е. да бъдете много кратка. Седем минути. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да ви благодаря от името на Бизнес Европ. Да можем да изкажем нашите виждания по тази важна точка. Първо искам да кажа, че в Бизнес Европ, както и другите социални партньори обсъждаме много обширно този въпрос и мога да ви кажа някои предварителни. Много ви моля, Нека да наместиме това изслушване в общата му рамка. В момента се намираме в началото на целия процес на обсъждане и за това а, ръководителите на различните групи сметнаха, че в момента в който започнаха разговори по тези въпроси, е добре да организираме една а, обща дискусия, в която да бъдат представени различните а, гледни точки. И затова наистина би било интересно да чуеме какво се обсъжда в вашата организация. Да, точно това имах намерение а, и да представя. Първо, първо със съдържанието, което според нас трябва да залегне в директивата. Смятаме, че преразглеждането на директивата трябва да включва проблемите, свързани с юриспруденцията на Европейския съд за работното време. На второ място и както каза комисията Нашата, нашия изпълнителен комитет предлага директивата наистина да обхваща предимно тези два въпроса. Смя, а, смятаме, че е, а, годишния платен отпуск и а, е, непълното работно време са основните проблеми, които трябва да бъдат обсъдени. В момента 15 държави членки на практика нарушават директивата. Ако междувременно не се постигне някакво съгласие, комисията ще започне процедура за нарушение разпоредбите на директивата. И е, ние наистина обаче искаме да намериме е, решения, е, включително и за отрасли като информационни технологии, химическите заводи и друг. Имаме и юридически проблеми, свързани с годишните платени отпуски. Понякога има противоречия с националното законодателство. а, особено когато се е, а, пресмята и се прави съп, съп, съпоставка между, врем, между непълния работен ден и правото на годишен платен отпуск и а, времето прекарано в а, болнични. При, при всички при всички случаи правилата, които са в сила, е, водат до неефективни процеси е, на е, труда и смятаме, че в момента трябва да се е, извърши една оценка на въздействието в различните сектори, е, както за работодателите, така и за трудещите се в, съд, в, в съдържанието, според нас, клаузата opt-out трябва да бъде запазена. 17 държавни членки са се присъединили към това, но за сега мисля, че не би било уместно да се изисква от държавите членки да се откажат от този вид клаузи и като да, да работят, да речеме, по специфични а, проекти в а, рамките на един точно определен срок. А, смятаме, че ако а, тези, тези два а, тези два въпроса, наистина тези два проблема намерят своето решение, наистина ще постигната целта за преразглеждането на директивата. Ние не смятаме, че един широк, по-широк и по-обширен подход ще доведе до решение предвид различията в държавите членки, различните мнения и различията на мнение между социалните партньори. Ние като социални партньори смятаме, че наистина имаме реалистични шансове да постигнем е, споразумение и наистина да се ограничим до там. В заключение бих казала, че в първата фаза на консултациите бяха засегнати много много, много въпроси, но въпреки, въпреки всичко, ние смятаме, че и за фирмите, и за социалните партньори е необходимо да се намери първо решение на, на национално а, ниво и смятаме, че трябва същевременно да се избегнат нови ограничения, които да се налагат на предприятията в смисъл на организиране на работното им време. И за това е изваредно важно да, да се съсредоточиме върху тези два проблема и да намерим решение, както казах, първо на национално равнище. Благодаря за Европейската конфедерация на а, а, синдикатите, госпожа Витки Верник. Благодаря ви. Благодаря ви за отправената ни покана да участваме в това изслушване. Е, мисля, че можем да говорим за директивата за работното време. С други думи, айде пак от начало. И е, няма да се е, очудите, е, че е, всъщност през последното десетилетие непрекъснато има решения по прилагането на директивата, но не са настъпили промени. И съм е, сигурна, че вие няма да се очудите, когато чуете е, на какво ще се спра. Никога няма да подчертаваме достатъчно е, че това е, е директива, която проистича е, от областта за здравето и сигурността и трябва да се вземат предвид, освен това и много международни стандарти безпокойствата на синдикатите не бяха взети под внимание от комисията и комисията не включи, не се съобрази с оценката на въздействието. Ние и ние искаме да имаме разбираемо преразглеждане на директивата. Най-обезпокоителните предложения за нас от страна на комисията са запазването на клаузата opt-out, периода, референтния период се разширява и е, изчислението на частичното работно време. При клаузите opt-out е, комисията казва, че много държави членки са предпочели да изберат тази клауза и тя бързо се разпространява комисията е, смята, че трябва да е, има по-малка нужда от е, приложение на тази клауза, защото е, е, когато се е, удължава работното време, е, здравето на работниците е застрашено и те трябва сами да решават дали да работят по-дълго или не. 40-часова е, работна седмица е добра дължи, продължителност, Хем за здравето, хем за начина на живот. Така че е, ние искаме да няма клаузи опт-аут. Колкото до референтния период, комисията е, е, разширява този период и сега е, се предвижда е, повече от 12 месеца референтен период е, и е, всъщност се законодателства само след допитване до социалните партньори. Това не е достатъчна гаранция за работниците. Когато говорим за референтен период повече от 4 месеца, трябва да има преговори. И въпросът ни е в кои отрасли е необходим по-дълъг референтен период и за сега нямаме отговор. Сега, е, е, какво е, работното време, обаче от дело в Европейския съд става ясно, че времето, когато си на повикване, трябва да се изчислява по друг начин. според нас това е е, недопустимо, защото времето на повикване трябва да се смята като работно време. И тогава е, ще се съобразим с решението на съда. Антонио. But further improvements are surely still needed. This with regard to compensatory rest, work-life balance. Трябва да има подобрение, трябва да има Ако е, компенсаторната почивка се е, погледне, нямаме никакво предложение от комисията и оценката на въздействието не трябва е, да се вземе под внимание колкото се може по-бързо и да има, е, е, защото за нас компенсаторната почивка е много важна. Предложението за баланса между работа и свободно време е все още е недостатъчен трябва да има право работниците да поискат промяна в работното си време. И има много аргументи, които вече са изтъкнати от Европейския парламент. И е, ние няма да се спираме отново на тези точки. Сега, е, когато погледнем какво ни е предложено от комисията при второто допитване, не виждаме съществена промяна в политиката, не виждаме нови предложения и ние решихме, и това е нещо ново, нещо ново при втората консултация, решихме, че допитването до социалните партньори трябва да се предвиди. Обаче, трябва да се преследват цели. Трябва да има, както казах, разбираемо преразглеждане на директивата за работното време, да има край на индивидуален опт-аут, да остане сегашното статукво по референтните периоди и да сме сигурни, че сме е, се съобразяваме е, с решението на Европейския съд е, по работното време на повикване. Но... Благодаря много. Сега давам думата на Европейския съюз на ам, занайчиите и малките и средни предприятия. Благодаря, госпожо председател. А ние сме тук, за да обсъждаме един много важен проблем, свързан с работното време. Искам да кажа, че това е едно много важно. Това са, тези нормативни актове са много важни за малките и средни предприятия с, с цел да се е, запази и дори засили тяхната конкурентоспособност. Няколко думи за съдържанието на това, което обсъждаме. Ние смятаме, че тази, е, този, тази тема е наистина от огромен интерес за социалните партньори и ние искаме да поемеме нашата част от отговорността. С преразглеждането на директивата целта е да се упростат правилата, защото и, и европейското, и националното законодателство за работното време е прекалено сложно и ние бихме из, им, искали да има едно по-добро, по-добро регулирано с, с, с цел да се избегне по-натат, по-голяма по голяма бюрократичност и допълнително финансово и друго бреме за малките и средни предприятия. Сега според нас три са основните проблеми. Първо, да видим, да, да, да, да разгледаме е, решенията на Съда на европейските е, общности и е, съответните съдебни решения по различните казуси. И както беше казано, времето прекарано в болнични, т.е. отпуска по болест и платена годишна отпуска. ме на комисията за така целостния подход, но ние, но ние не смятаме, че всички предприятия биват е, третирани по един и същи начин. Тъй, т.е. по-специално между предприятията, в които са сключени колективни трудови договори и малките и средни предприятия, в които не, не влизат в тази категория. Като виждаме значението на годишната отчетност на работното време, смятаме, че малките и средни предприятия също трябва да могат да се позовават на референтния период от 12 месеца. Считаме също така, че е важно да се запази клаузата opt-out, но ако искаме да имаме достъп до по-дълъг референтен период, е, трябва да има ограничаване е, позоваването на клаузата opt-out. Защо решихме това? А, както каза колегата от Business Europe, ние искаме наистина да постигнем споразумение, за, за да постигнем и същевременно искаме да бъдем реалисти и прагматични, за да можем да решиме едни е, много успешни и наболели проблеми. Благодаря от името на Европейската федерация на синдикатите на е, обще, обществената господин Ришар Понт. В началото искам да ви кажа, че моята позиция е същата като тази на БТС. Няма да кажа нещо по-различно. Искам само да се спра на някои специфични точки. Първо, при опт-аут искам само да повторя безпокойствата на синдикатите, че трябва да нямате избор да нямате избор за опт-аут по законодателството за, за здраве и сигурност. Ние смятаме, че един от основните проблеми по приложението на директивата е не, не, не успеха на работодателите да следят за това как се прилага опт-аут. Така че ако трябва да имаме реалистична дискусия, трябва да имаме цифри, е, които да обсъждаме. Такива цифри няма. И това е основен провал в е, приложението на законодателството. И мисля, че в комуникет на комисията се пише, че трябва да има по-добър контрол, е, ако опт-аут остане. Аз мисля, че това противоречи на идеята за по-добра регулация и по-малките работодатели ще смятат, че ще бъдат следени по-отблизо за това дали използват опт-аут. Ако трябва да имаме е, реална идея и да имаме ясна идея е, за това, че хората, всеки трябва да бъде свободен да подписва или не, е, тогава ще можем да говорим по-подробно. Това е първото. Второто, е, сега е, за времето на повикване, А, ние е, синдикатите смятат, че по решението на Европейския съд се предоставят големи права, обаче има предложения, които искат да занижат тези права. Ако искате да имаме е, съвременен подход към работното време, е, нико, нещо, в което не сме убедени, това е дали трябва да има съществена промяна в директивата – ако видите 48 часа изискване в обществените услуги, ако погледнете селското стопанство, 48 часово производство, всичко е, това е, съществува преди да се създаде директивата. Така че за нас не е ясно в това, което казва комисията, какво е, значително ще се промени по новия подход? Примерно в обществените услуги, ако има нов подход, той трябва. Казват ни, че в е, обществените услуги има малко назначение, има и е, несоциални часове, работи се на повикване, така че е, те продължават да прилагат клозата opt-out и всъщност е, занижават решението на съда и противоречат на идеята за съвременен поход. Сега в болниците където работното време е много важна част от дискусията и ние смятаме, че социалните партньори трябва да могат да обсъдят тези въпроси и да се опитат да намерят разрешение. Сега, заключенията от доклада на Лойц, оценка на въздействието. Мисля, че там няма е, доказателства, Всъщност това е подкрепа за доводите на синдикатите, за да има ограничения на работното време, здраве, сигурност, сигурност на пациентите. Ако видите ако видите колко много се прилага опт-аут, страните, където се използват, те се използват в някои страни само в обществените услуги и в здравеопазването. Ако се реши този въпрос, а, трябва да се. А, а, да се оттегли използването на опт-аут. Благодаря ви. Благодаря Европейския център на предприятията с държавно участие и за общи интереси, е, от, е, услуги от общи интерес, госпожа Андреас Персан. Благодаря, госпожа. Госпожо председател, радвам се, че мога да взема думата пред вас. Ще, ще се ще ви кажа какво сме обсъдили в първо, от първия кръг и втория кръг е консултация. Трудовия пазар преживява огромни промени през последните 20 години, т.е. откакто бе прията директивата, всички валид, валидни са правилата от едно време, също време, но обаче очакванията на гражданите се промениха и е, техните изисквания са много по-високи. Това и въжи и за здравеопазването, и за включително много други сектори, водоснабдяване, вода, енергетика и така нататък. Ние смятаме, че всяко едно преразглеждане на правилата изискват добър баланс между здраве и зачитане на интересите. Както беше казано в нашата наш, нашите втори кръг на консултация по обществените услуги трябва да, да вземат предвид нуждите на гражданите по всяко едно време в различни сектори, като здраво образование и така нататък. Като Ние смятаме, че директивата трябва да отговаря много повече на е, изискванията и на, очакванията на, на работодателите и на трудещите се в обществения сектор. След втория кръг смятаме, че ще започнат преговори относно преразглеждането на директивата. Смятаме, че би било добре да се намери едно договорено решение, което да бъде трансотраслово, а не, а не да има отделни отговори, отделни решения за отделните отрасли. Ние смятаме, че една нова директива за работното време може да реши проблемите и е, но разбира се, социалните партньори трябва да решат дали това е необходимо. В момента обсъждаме какви трябва да бъдат нашите следващи крачки, дали трябва да искаме допълнителни въпроси за решаване. Сега давам думата на нашия докладчик. <clears throat> Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички. Искам да благодаря за това, че ни пояснихте как в момента изглежда ситуацията и как ще протече втория кръг от преговорите. За нас е особено важно още веднъж да се уверим, че Европейският парламент взема предвид процедурата по договора и в никакъв случай ние няма да се намесим в тези социални преговори, в този социален диалог. Естествено, ние искаме да намерим решение на основата на консенсус между социалните партньори. Само по този начин ние бихме могли да решим този щекотлив проблем. Това е причината, поради която ще бъде необходимо позицията, която днес чухме, да бъде малко по-добре балансирана, защото от някои от изказалите се чухме твърде минималистични представи, а ние искаме да вземем предвид всички мнения по този толкова важен въпрос. Извинете, госпожо председател, но аз искам да напомня още веднъж, че ние тук сме събрали определен опит и знаем какви грешки трябва да бъдат избягвани. За мен е обезпокояващо, че тази директива се разглежда, а се забравя, че ние се намираме в ситуация, която ограничава всички. Е, имам предвид ограничаващите условия на договора за Европейския съюз и трябва да се вземат предвид неговите разпоредби. Много е, свързват различни очаквания с тази директива, а нейната цел е да е, вземе предвид здравеопазването и е, безопасността, сигурността на работниците. Сега сме в е, исторически момент, ще чуем много дебати, примерно за ядрената енергия. Обаче без да имаме директива в този Европейски парламент, в която да не се говори за безопасността на ядрените централи, е, все пак ще трябва да продължим напред. Ще има и други форуми, които ще разглеждат тази тема. Тя, атомната енергия подлежи е, също така на регулация и става дума за съвсем законни цели. Не става дума за това да се пречи на фирмите да печелят. Не, но при тази директива става дума за нещо друго. Става дума за е, безопасността и здравето на работниците. А това е основата на нашата работа. Затова още от самото начало аз е, смятам, че трябва да се заложат цели, които всъщност са допълващи. Те обаче не трябва да застрашават е, здравето и сигурността на работещите. Нашите гости имаха възможност да хвърлят погледи към миналото. Със сигурност ние няма да постигнем успех, ако не гледаме и към миналия опит. В тази директива непрекъснато беше разглеждана пред съда и винаги се посочваше, че тук Европа има правни основания на европейско равнище и това не трябва да се предоставя на отделните страни членки. Е необходима ни е нормативна рамка за всички европейски работници, за всички европейски граждани която да проистича от хартата на основните права, а не да се въвеждат минимални стандарти за здравеопазване и безопасност, които са под тези норми. Има минимални европейски норми. Има и опити някои да твърдят, че няма европейско законодателство за безопасността и здравето на работниците. Но това да се е, съсипва на национално равнище чрез множество от други подзаконови актове, това би довело до е, неуспех, защото в крайна сметка Европ... Съдът на Европейския съюз непрекъснато ще поставя тези хора на местата им, защото е, директивата беше подписана и държавите членки са подписали като държави членки на Европейския съюз. Е, като държави, които са подписали договори за присъединяване към Европейския съюз. Те знаят, че Европейския съюз е общност от ценности, че има минимални норми, че има задължения по отношение на работещите, че става дума за една политическа общност, която притежава политически инстанции. Това не трябва да забравяме и не можем да забравим. Госпожо председател, накрая искам да поспоча, че ние, депутатите, спазваме задълженията, проистичащи от договорите. Това правим в качеството си на депутати и по отношение на разпоредбите на Хартата на основните права, а също и на други международни документи, които сме подписали. И за това трябва да се вземат предвид е, изискванията във връзка с е, здравето и безопасността на работещите. СЕС Съдът на Европейския съюз трябва да има водеща роля тук, но проблемът е, че той постановява решения, които комисията след това не изпълнява. Европейската комисия от 2003 година не е преработвала тази директива и не е а, сезирала Съдът на Европейските общности а, по отношение на страните, които не са хармонизирали тази директива, които не са транспонирали в националните си законодателства. Ние знаем, че европейското законодателство в много страни не се транспонира и много често комисията е виновна за това. Защо тези европейски държави членки все още не са изправени пред съда на Европейския съюз? Това е задължение на комисията. Държавите, които многократно са предупреждавани, е, в крайна сметка срещу тях е, трябва да се е, заведе заведат е, производство пред Съда на Европейския съюз. Години наред е, се преговаря, преговаря се и сега и след това се казва да, е, ние няма да сезираме Съда по отношение на тези държави членки, защото сега сме в последна фаза на преговорите. Осем години слушаме този рефрен и законодателството на Европейския съюз не се спазва и никой не прави това, което всъщност е негово задължение, за да гарантира, че се спазва европейското законодателство. И сега преминавам към последната част от моето изказване. Госпожа председател, искам да бъда малко повече оптимист, искам да проявя добра воля. Ние не значи, че автоматично сме песимисти. Това не означава, че автоматично сме песимисти, но аз с радост чух това, което казаха представителите на МСП. Трябва да има поле за действие, трябва да има свобода на действие, за да стигнем до разумно решаване на конфликтите. Аз винаги съм чувал, че и фирмите трябва да бъдат малко по-гъвкави. Има различни възможности за гъвкавост, не само опт-аут. Има много по-добри начини за осигуряване на гъвкавост на предприятията. Това трябва да се вземе предвид в годишната рамка при е, реагирането на потребностите на пазара. Нашата дискусия не трябва да бъде идеологическа. В крайна сметка съществува хартата на основните права, е, която предписва максимално работно време в Европа. Тези, които говорят за реализъм, за прагматизъм, не трябва по гъвкав начин да говорят за политика за работното време. Европейският парламент оказа на тази директива и мисля, че ние трябва да намерим решение. Направили сме вече и съответните предложения и ще се радваме, ако се забрави идеологическия минимализъм и наистина се концентрираме върху потребностите на предприятията. Някои обаче твърдят, че все още няма достатъчно нормативна уредба. Сега а, обаче искам да се спра на една друга тема. Това е темата за а, повикването вие мислите, че тази тема може да се реши без да се вземе предвид решението на Съда на Европейския съюз. Времето на повикване съвсем ясно е работно време, обаче могат да се прилагат тук, за да се намери решение определени членови от директивата. Също така да се осигури гъвкавост в сектори, където има трудности, но ние не трябва да говорим за цялостна флексибилизация. Мисля, че ние е необходимо решение на проблема и то съвсем конкретно. Госпожо председател, накрая искам да кажа, че няма да е полезно, ако се опитваме да решаваме проблеми, като се връщаме назад към времето, в което Европейския съюз не е съществувал или не е съществувала картата на основните права, или пък е, когато не е съществувала Европейската конфедерация на профсъюзите. Ако вие не искате да има Европейски съюз, ако не искате да има МОД или ако а, не искате да има съюзи на работещите, тогава, госпожо председател, тогава ние няма да намерим пътя към успеха, към неуспеха. Благодаря. Благодаря, господин докладчик. Аз няма да... Госпожа Шротер и господин Оди. Госпожа Шротер. Искам да кажа съвсем честно, че аз разбирам емоцията на докладчика – защото това, което комисията представи е такава провокация спрямо парламента и в частност спрямо нашата комисия, че аз съвсем е, добре разбирам емоциите на господин Саркас. Комисията нито един път, ето един единствен път не е споменала в своя доклад понятието опазване на здравето. Комисията нито веднъж не споменава каква трябва да бъде какво трябва да бъде отношението към позицията на парламента. Парламента се провери със своята позиция в преговорите, но все пак парламентът има позиция по отношение на правните основания за тази директива. Аз виждам това в писмения доклад, който комисията изготви по тази тема. И впечатлението ми е, че в комисията цари схващането, че ако много хора преминават улицата на червено, съвсем спокойно можем да изключим червения светофар и е, пешеходците могат спокойно да бъдат прегазени. Това е позицията на комисията. Кой е, се ползва с закрило от тази директива? Ами работещият, за да не може дой да е, претърпява увреждания на здравето. Е, сега говори се тук за здравеопазване, говори се също за а, е, пожарни команди и така нататък, но нас ни е необходимо рамково законодателство, което да включва а, е, здравеопазване, а с оптинг out всъщност се засяга основата, сърцевината на съдържанието на това законодателство, на този законодателен акт и се извежда извън а, сила. Всъщност а, е, ние не Поставяме под въпрос съдържанието на директивата и защитния характер по отношение на онези, които не се ползват с защита. Не, ние трябва на първо място да си помислим как да запазим този защитен характер и как можем да е, го организираме така, че той да може да действа и при настоящите условия. 100%, както казва докладчика, трябва да се гарантира защита. Имаме достатъчно изследвания е, за е, допълнителните часове работно време, за отражението върху здравоопазването, е, върху здравето на хората и е, ние в никакъв случай не трябва да позволяваме в Европа е, да не се спазват подобни норми. Трябва да намерим решение как ще успеем с оптинг-аут или по друг начин. Това беше преходно решение, но докато няма такава уредба, мога да кажа, че наистина положението е скандално. Monsieur euh, Чабаури, puis Monsieur Господин Ори, после господин Томасман. Благодаря. Е, не бих казал, че съм станал по-оптимист, като чух е, какво казаха социалните партньори и колегите. Тък му обратното, бях се скептик, сега съм още по-скептично настроен. И този списък от стълкновения на интереси, от стълкновения на ценности, съм го чувал неколкократно. Не съм чул нещо ново и не виждам защо е, да успеем сега, при положение, че сме се проверили преди? Или, може би, просто искаме е, така показно е, да правим е, е, човеколюбиви изказвания. Е, сега, това, което казва Бизнес Юруп е конструктивно. Представителя е каза е, че поне трябва да направим кратък списък на точки, по които можем да постигнем напредък, да се спрем на тези, на които може да има някакъв напредък и ако се постигне такъв напредък, да продължи работата ни. Но, тъй като е, говорим на тази тема и на тези въпроси, трябва да се спрем на тях подробно. Има стълкновение на интереси. Първо, правомощия, правомощия на Европейски съюз и националните държави. Нещата не са ясни. За да вървим напред, трябва да имаме много по-подробно законодателство, много по-подробни възможности за самонаети, фалшиви самонаети, платени отпуски, отпуски по болест, време на повикване и така нататък. Всички тези определения далеч не са ясни, дори си противоречат в Европейския съюз. Това е, е един пакет, е, по които трябва да се проведат е, съпоставителни изследвания, да задълбочим познанията си, за да знаем какво трябва ние да правим. Е, самонетите, понякога се представляват проблем, защото те работят като, като хора на трудови договори, обаче всъщност е, те е, е, са отговорни, те са предприемачи и ние още не сме дали ясни насоки в законодателството. И това трябва да се реши както и ущетоводяването на времето на повикване, как да се изчислява, проблемът трябва да бъде разрешен. Често хората предпочитат да го избягват. Още едно безпокойство. И тук не виждам нищо ново. Европейския съюз е, е, пое ангажимента за гъвкава сигурност за... Е, ние водихме дълга дискусия по стратегията 2020 е, ние поехме ангажимента да бъдем по-конкурентоспособни, с други думи по-гъвкави. Не казахме какво точно е, си има предвид, но далеч не е случайно, далеч не е съвпадение, че 16 страни избират клаузата opt-out, докато други държавни членки е, намират други творчески решения. И за това Смятам, че е, в е, различните държави членки бяха намерени разнообразни форми за гъвкаво работно време. Е, е, става дума за съвместно взимане на решения и заради това трябва да участваме в това съвместно усилие. Ако 16 държави членки е, приемат позиция, която е различна от нашата, не виждам как можем да постигнем резултат. Мисля, че ние отстъпихме. Ние отстъпихме, когато трябваше да направим отстъпка, постигнахме компромиси. Тези компромиси бяха болезнени за всички, обаче е, не можем да полагаме нови усилия и е, не се чувстваме насърчени. Не знам как днес бихме могли да е, постигнем резултат. В заключение смятам, че най-доброто решение е да се насърчат е, държавите членки, да им се дадат е, ясни указания за всички области, е, които все още не са регламентирани и където ще са ни необходими по-ясни идеи за промяната на работното време, здравето и безопасността на работниците, изобщо да се постигне област, в която има вероятност да се е, постигне споразумение. Е, и мисля, че е, излишни правомощия, нова е, заря, която ще приключи с явен провал, при положение, че минималните условия не са на лице, за да се постигнат резултати. Няма смисъл да се водят допитвания. Трябва да бъдем по-гъвкави и по-решителни, за да има практически резултат. Благодаря ви, госпожо председател. Добре, казва председателката. Добре, господин Томас Ман. Госпожо председател, госпожа Вернеке каза, че преживяването е нещо като дежавю. Тоест всичко това ние вече сме го виждали, а изказванията на колегите бяха в същата посока, именно, че малко се е променило. Колегата Царка каза, че от 8 години слушаме един и същи рефрен и като че ли има много ритуализирани процеси. Това със сигурност е свързано с факта, че ние в държавите членки имаме съвсем различен опит, на който с удоволствие се позоваваме. Това, което обаче ни е необходимо е една обща европейска рамка и тя е здравеопазване и безопасност на работното място. И тук ще трябва вече да направим няколко крачки напред в мисленето. Това не е лесно. Е, беше казано, че ни е необходима корен на преработка на директивата. Някои пък твърдят, че всичко трябва да остане по-старому. Оптинг аут, е, ние от тук е, сме отдалечени поне на светлинни години. Ако не е на светлинни години, то във всички случаи много е, сега, е, тези разпоредби, за които говорим, са спазени от 16 държави членки. Чакаме да се стигне до производство по нарушение на основните договори пред СЕС. Е, а от друга страна пък е, се твърди, добре, оптинг аут не трябва повече да бъде реалност. Как е, да излезем от тази дилема? Имаше помирителна процедура, на която аз присъствах. И имаше и други колеги, които присъстваха. И ние по цели нощи преговаряхме, опитвахме се да хвърлим мостове. Знам, че това не е лесно. Ако има огромен мост в Сан-Франциско, той е стабилен, той е изграден за вечни времена. Но виждате, че едно цунами може да разруши всичко. А ние нямахме дори и въжено мощче. Ние се опитвахме да поставим нещата в движение, за съжаление обаче не успяхме. Все пак виждам някакъв малък шанс. Имам конкретен въпрос. Госпожо Барник, вие посочихте, че има е, ясен е, аспект е, за е, равнопоставеност на половете. Например, в е, болниците е, е, персонал за грижи за болния, медицински сестри. Аз, е, например, съм виждал места, където изобщо няма жени, а пък от друга друга страна има много жени, които са помощник лекари и извършват наистина много неща. Това е едно от значенията и един от аспектите на проблема, за който говоря. Беше посочено, че има консултации, процедура на консултации. Обаче аз установявам, че в много процедури на консултация накрая онези, които са консултирани и изобщо а, не се чувстват такива. На какво се дължи това? Това са някакви а, мними а, упражнения, някакви мними процедури. Как всъщност а, след тях трябва да започне един процес на промяна? А, аз не знам доколко сериозно можем да разглеждаме тази процедура на консултация. Тя всъщност е много важна. А, тук искам да приключа поради ограниченото време. Колегата Царка Феркас посочи за е, времето на повикване. Аз много често е, съм се занимавал с тази тема и е, посочвам, че има все пак решение. Ако ние можем да кажем, че не говорим за оптим-аус, да, но има от друга страна шанс да бъдем гъвкави на секторно ниво. Това е възможност, която може да се използва и в други области, като например в отрасли и региони се договорят особени правомощия, така че по този начин да възникнат елементи на гъвкавост. Но това е възможно само когато социалните партньори са на наша страна. Това не е ли все пак някакъв изход от досегашните песимистични становища, които сме чули като парламентаристи? Ние можем да направим една крачка напред към европейския социален диалог. И тази гъвкавост в повече, тази по-голяма степен на гъвкавост, как да реализираме? Тук въпросителната е голяма. Госпожа Карима Дали и господин Кар... Благодаря, госпожо председател. Сега 16 от 27 държави искат е, опт-аут, така че това е блокиращо мнозинство. Освен това, е, че е, трябва да остане опт-аут и аз съм съгласен. Ако 16 държави членки искат опт-аут, е, ние не трябва да им казваме нещо е, във връзка с е, директива. Тези страни си, си изработили собствена позиция за техните работодатели и работници. И ще продължат по този път. Второто, което искам да кажа е, че е, дежурствата. Там имаше специфични съображения. Е, говори се основно за е, лекарската професия. Е, и, и,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 Вие съзнавате ли, че в Великобритания не можете да говорите от името на никой друг? 700 е, лекари напуснаха професията в Великобритания. Е, след като са завършили медицина, те отидоха на стаж, обаче директивата за работно време ги принуди да напуснат, преди да са напуснали необходимия опит. Те не можаха да приключат своята квалификация. Е, така че тези лекари всъщност ням, те не гледат кой ще им върши работата, те слушат и учат, учат. Как можете да кажете, е, че е, е, когато се увеличи работното време, ще бъде бомба за тях, а не в полза за тях? Ние за загубихме 700 е, млади лекари. И това не може да бъде добро за здравето и безопасността за останалата част от населението. Благодаря ви. Карима Дели, Пожа Карима Дали. Merci, Madame la Présidente. Euh, euh, благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на синдикатите. Аз не разбирам защо трябва да има изключение, защо дерогации. Вие изобщо в кой свят искате да живеем? Днес трябва ли да се работи повече, за да се печелят по-малко пари, но освен това да се влуши здравето на хората на работното място? В какъв свят искате да живеем? Първо и второ, съгласна съм с господин Саркас, е, че трябва е, да се спазва тази директива защото е, само ако не се спазва директивата, за разлика от предишния е, преждеговорище, ще кажа, че 15 държави не спазят тази директива. Мисля, че те е, просто са прекъснали връзката с действителността. И освен това трябва да се спазва и съдебното решение, мнението на съда. За мен е ясно, и е важно да се напомни, и господин Серкас много добре каза, че здравето и безопасността на работното място е, трябва да бъдат в центъра на тази директива и ние не можем е, да е, пренебрегваме това. Благодаря. Господин Стивен Юнгс и господин Кристенсен след това. Благодаря, госпожо председател. Аз бих... Из... съм <clears throat> пожелавам много успех на социалните партньори. Първо да, да могат успешно да преговарят по съдържанието и обхвата на преговорите. Сега, що се отнася до гъвкавостта? Ако погледнем директивата, има много сек... отраслови дерогации в директивата. Аз бях член на комисията, която работи по директ, директивата през 90-та година. И целта беше директивата да дават колкото се може повече гъвкавост. За това имахме специфични дерогации в тогавашния член 17 и така нататък в нашия пакет към съвета ние предлагаме едно продължаване на референтния период, но това не е достатъчно, защото много държави членки, включително и моята страна, те не, не искат никакъв контрол на работното време, а и за много милиони британски трудещи се. Това си е, е действителност, ако искат въобще да получат договор за работа. Така че, казаното от Елизабет в нейни въпроса, комисията, разбира се, е пазителка на договорите. Е, както казат Александър Томас Ман. До 2003 година нещата не са се променили нищо. Единственото нещо, което комисията може да направи е да предприеме а, е, санкции за нарушение срещу държавите, които не спазват а, директивата. Може ли да ни каже комис... представителята на комисията докъде са стигнали за това? В а, британското законодателство има една правна фигурна, наречена е, съдебен преглед. Е, няма подобен механизъм е, в европейското е, право, но комисията може да поиска от Европейския съд да вземе приоритетно решение. Хора, които не, не са наясно с а, нашата комисия, че и чуват какво говориме тук. Говориме за здраве, говориме за правила и така нататък. И в един момент си даваме сметка, че повече от а, 15 държави членки въобще не спазват а, а, директивата, господин Кристенсен. Благодаря, господин председател. Благодаря на социалната. Боя се, че ще навлеземе в, един, в една задънена улица и това е малко парадоксално. Да разберем, че комисията твърди, че ще продължи на практика да подкрепят държавите, които не спазват директивата, а тези, които се борят за е, сигурност е, и е, добри условия на труда, на работното място, на практика не се ползват с нашата подкрепа. Сега, какво е Кажете ни, смятате ли, че Смятате ли, че е разумно да се го работи повече от 48 часа седмично? В кои отрасли това е разумно и защо? Госпожа... Съдещи оратор. Много е важно да обсъдим този проблем. Благодаря ви, че го включихте в дневния ред. Очаквам все пак да, да има някакъв на, напредък в хода на преговорите по тази директивата. Аз изслушахме е, мненията на социалните партньори. Те са доста разнопосочни, някои е, са доста минималистични, други малко по-зискателни. Е, трудно, е да, трудно ще е да се намери компромисно решение. От 2004 година, когато моята страна се присъедини към Европейския съюз, от по това време аз бях е, министър на социалното, социалните въпроси и труда в е, моята страна. И непрекъснато търсих компромиси, търсихме компромиси. Не можем да казваме на хората, а, е, че ще работят а, а, допълнително непрекъснато, че ще, ще бъдат много натоварени и да очакваме от тях добри резултати. Не трябва, според мен, първо трябва да се направи една цяла, цялостна оценка на трудовия пазар, какво стана с нашите цели за здраве и безопасност на работното място. Това са все пак нашите приоритети. Е, докол, доколко е възможно да се съчетае личния живот и професионалния живот. Също, също така трябва да направим оценка на специф, спецификата и динамиката на труда днес на различните работни места, спецификите в всяка една а, отделна страна. А, пра, проблема с а, работната ръка, из, излишък и липса на работна ръка, в зависимост от страните, в зависимост от а, отраслите. За всеки един трудещ се е, е възможно да може да управлява и упражнява контрол върху а, своето работно време. Но е, просто е много жалко, че години наред не можахме да намерим решение. Е, нека да се опитаме да отговорим въпрос на този въпрос. Крайно време. Сега искам да задам два въпроса на нашите гости. Първо, разбирам, че ще се опитате да получите е, да, да постигнете някакво споразумение. Питам бизнес Europe, това е за да печелите време ли? защото в крайна сметка преговорите между социалните партньори на, на практика не е актуален въпрос. Няма вероятно никакъв шанс да постигнете споразумение тогава. Защо го правите? И второ. В един момент стана дума за отраслови подход. Разбирам, че и този подход не е много актуален. И без това сме позакъсняли. Имаме само 5 минути на разположение и комисията вероятно ще иска да вземе думата, така че ви давам а, по 2 минутки, 2 минутки и половина на всеки. Нека започнем отзад напред. Господин Андреас Бърсен. Благодаря, благодаря, госпожо председател. Само накратко. Първо, да благодаря на всички членове на парламентарната комисия, които направиха коментар. Искам да се спра на следните въпроси. Въпроси, които засегнах и в предишното ми изказване за времето за повикване. Това е проблем за публичните работодатели стана дума, че е, за нас е много важно да се намери решение и се надяваме, че това ще се постигне. Има и други въпроси. специално за опт-аут. В нашия отговор ние казваме, че според нас Ние не сме за това тя да, да остане възможността опт-аут, обаче ако въпроса за дежурствата може да се реши, при това положение и по-малко ще се прибягва до опт-аут. Аз казах, че аз съкратих предишното изказване, защото нямаше време. Както казах, ние имаме транссекторни решения, по които се договаря. Ние така сме оптимисти, надяваме се да започнат преговори. Аз не казвам, че ще бъде лесно да се постигне споразумение между нас. Няма спор, че ще се постигне споразумение много трудно, но ние се надяваме поне да започнем. Благодаря. Господин Ришар Ур. Онт. Онт. Благодаря ви. В отговор на някои специфични точки, въпреки директивата, има 20 милиона в Европейския съюз, които работят повече от 40 часа на седмица. Мисля, че това е много голяма заплаха и за здравето, и за безопасността. Няма баланс в живота им. Това е ключово измерение на качеството на живота. Ние, ако продължаваме е, да съхраняваме културата за дългите работни е, часове, тогава няма да има баланс в живота. Сега, дежурствата. Аз съм съгласен, че ако ако се справим с въпроса за дежурствата, до голяма степен няма да има толкова основания за опт-аут. Трябва да подчертаем, е, че въпреки санк... ние не знаем доколко се използва опт-аут. И ако видите някои подробности в някои страни, ще видите, че то се използва много ограничено. Е, в центъра обаче си остават дежурствата така че си остава реалистично за изключване на опт-аут. И всъщност това остава ключов въпрос, е, защото е, много въпроси тогава остават е, индивидуален избор. Госпожа Лилян Волосински, благодаря три точки. Е, както вече казах, в опт-аут опт-аут е проблем. Дежурствата, но също така и референтния период от 12 месеца. Втората точка, която повдигна господин Саркаск, за това, че е, времето, е, работното време се изчислява за цяла година. Парламента беше предложил това и ние се радваме, че парламента ни подкрепя. Второ, правното основание, сигурността и безопасността. Ние знаем, че това е правното основание на директивата. Първото е да се спазва здравето и безопасността на работниците, но да се има предвид и развитието, е, че има много гъвкаво работно време и че сега е, предприятията трябва да бъдат конкурентоспособни в глобализиран свят. И третото, което каза господин Кристенсън, в кои отрасли има нужда от повече от 48 часа е, е, работно време на седмица, не е въпрос за повече или по-малко, а за средно изчисление за какъв период. Има пикове на производството, има моменти, когато им трябва повече от 48 часа, други при които трябва по-малко от 48 часа и затова искаме всички предприятия да имат е, право на средносрочни стойности от 48 часа в референтен период. Благодаря, казва председателката госпожа Уарнек. Благодаря. Що се отнася до отраслово, отраслово или трансотраслово преговаряне. целта, доколкото разбираме, е едно, един глобален преглед, т.е. да се намерят решения за всички трудещи се. Господин Ман, вие ме попитахте за равноправието между мъже и жени. Наистина ни искаме да това да бъде свързано с, с член 33 на хартата. Пре, когато започнахме прегледа на времето, не разполагахме с тази харта, но знаете, че имаме много, много примери виждаме, че обикновено като сравниме 10 мъже с 10 жени, жените работят по-малко от мъжете. Тук е въпросът обаче дали това е доброволно и, или не. А, що с Е, възможността за удължаване на референтния период. Ние смятаме, че има достатъчно гъвкавост в, е, в е, директивата, има възможност за колективни трудови деговори. И мисля, че това може да се отнесе във всеки един отрасъл, ако се счете, че е необходимо. Следващия оратор. Благодаря. Благодаря на вас за вашите коментари и въпроси. Както казаха преждеговорящите, Основ, основ, основата и целта на директивата е да защити здравето и безопасността на труда и на трудещите си. И естествено целта на директивата трябва да продължи да бъде същата. Също време обаче е важно да има достатъчно гавкавост. Да, гавкавост в директивата има, да, за, за да можат предприятията да приспособят мерките за защита с, с, и да ги приспособят към целите си. Що се отнася до годишния отпуск, питат, питаме комисията защо допълнителни е, крачки се предприемат е, в момента. Аз мисля, а и още веднъж ще повтарям, че ние искахме и ние искаме да се съсредоточат преговорите върху двете точки, които споменах, а не да се разширява обхвата. И целта е да решиме проблемите, а не да създаваме нови проблеми. Аз мятам, че ако пристъпиме към по-широко преразглеждане, това, това може да доведе до, услуж, до, до усложняване и ще навлез, и ще, ще навлеземе в едни области, в които не трябва да влеземе, като например всичко свързане с самонаетите и така нататък. Неща, които според нас трябва да се решават на национално равнище. ние винаги сме били много конструктивни, винаги сме решавали, се искали да намериме решение на спешните проблеми. Що се отнася до календара и до графика, госпожо председател, защо Бизнес Европа е, защо, е, защо, е, е за преговорите? Знаете, че е, на на времето ние затворихме вратите пред преговорите, но сега смятаме, че наистина трябва да се, да се, да се намери решение на а, абсолютно актуален проблем и, то, и това решение не може да стане друго вече, освен чрез а, преговорите. Сега ще дам а, думата на представителя на комисията, господин Армин, Армино Дасилва. Благодаря. Първо ще отговоря на въпроса на господин Дамант. Доколко сме сериозни за консултациите с социалните партньори, ние им изпратихме варианти за решение и ако разумно мнозинство от социалните партньори от двете страни се споразумеят по един от вариантите, нямайте и сянка на съмнение, че комисията ще приеме такова предложение в своето предложение. В парламент... Е, обаче в момент... проблемът е, че се намира трудна основа за преговори между двете страни трябва да се търси някаква междинна линия, трябва да се има предвид и разнообразните разпоредби. В момента се водят консултации. Разбира се, ние сме сериозни за консултациите. Обикновено ги включваме в нашата оценка на въздействието, преди да направим законодателно предложение. И комисията не е публикувана никаква оценка на въздействието а е публикувала е, стандартите е, и оценката на въздействието те първа ще се прави и ще се публикува, когато комисията ще е, направи своето законодателно предложение. По нарушенията, когато стане ясно, че няма да се преразглежда директивата, тогава ще започнат дела срещу е, държави членки, които са нарушили закона. Сега имаме 34 дела по всички, по най-различни причини, дори имаше е, е, дело, по което се постигна споразумение преди да се е, постанови съдебното решение. В, при някои случаи на делата държавите членки са преразгледали своето законодателство и съответно делото отпада. Както стана това с компенсаторните разпоредби, и законодателството за работното време на лекари стъжанти. Е, там се каза, че те трябва, могат да работят повече от 18 часа на седмица. Е, делото започна и държавата членка си промени законодателството е, след заведеното дело за нарушение на общностното право. Въпросът на господин Хюк е труден комисията не може да изпитва съда. комисията наблюдава дали държава членка нарушава хартата и тогава завежда дело пред съвета. Всеки гражданин може да го направи, всяко гражданско сдружение може да го направи. По член 22 от директивата се предвижда опт-аут. Въпрос е доколко тя съвпада с член 34 от е, хартата. И тогава е, директивата започва е, дело за нарушение на хартата, а не на директивата. Благодаря, казва председателката. Благодаря ви за е, този първи обмен на мнение за този мандат на парламента. Ясно ми е, че работата ще бъде трудна. Остават ни, остава ни само да пожелаем успех на социалните партньори през 9 месеца, които ги очакват. И се надяваме да приключим, да постигнем споразумение в този срок. В противен случай ви уверявам, че е, депутатите е, отново ще се занимаят с въпрос. Е, и така, приключихме тази точка от дневния ред. Стигаме до доклада на господин Коза за благодаря. Uh, благодаря на тези, които ще излезат по-бързо от залата, за да можем да продължим. Yes, well, thank you. Um, first of all, um, just to, to, to, to make the point първо, става дума за един доклад за бъдещето на СУОИ, социални услуги от общ интерес. Трябва да видим Въпросът е да разгледаме как ще се развивате, като, като, като направиме един преглед на настоящото положение, какво е, каква е от, отговорността на отделните държавни членки, какво е мястото на социалните услуги от общ интерес в услугите от общ интерес по принцип и въобще какви са проблемите и загрижеността на тези, които доставят услуги и на тези, които получават услугите, потребителите. Аз проведах широкомащабни допитвания до различните заинтересовани страни по време на изработването на доклада. С УОИ са всъщност услуги от общ интерес, които са предоставени от държавите членки. Те е, се предоставят е, по силата на договорите на Европейския съюз, но те не са само економически, е, економически услуги, услуги от е, економическо естество, а има и неекономически е, услуги. Така че става дума за много разнообразни отрасли. Държавите членки имат различни концепции за тези услуги и ги предоставят по доста разнообразни начини, но всичко това, разбира се, трябва да става в рамките на договора за европейските, е, Европейския съюз и е, общностното право. Предвид новите обстоятелства, аз съм ги описал в доклада, става дума за економическата криза, финансовата криза, банковата криза, които упражняват натиск върху сектора на услугите и върху предоставянето на този вид услуги, по-специално е, на, на второ място е, е наличието на, Европе, на Лисабонския договор, който описва много по-ясно отговорностите на държавите членки, както и протокол 26. Е, парламента, съвета и е, комисията се споразумяха и са е, единодушни в е, това, че трябва да имаме единен пазар, включително и един по единен пазар на обществените поръчки. За това трябва да се, може би, да се възползваме от този случай, да видим какви са проблемите свързани с услугите, предоставянето на услуги и по какъв начин понякога общностното право пречи, може би, на предоставянето на някои видове услуги. Това, в доклада има 37 параграфа и 4 е, мотива. Така че е, трудно, трудно. Всичко това може да, да се включи в един доклад, който да бъде четивен и който просто да стигнете до края. Ама... Но не, не, не искам и доклада да, в, в доклада да има балони без съдържание, да има фойерверки и след това спадове и така нататък. Е, не, просто Бих, е, не, би, не бих искал и в края на юни да имаме една купчина картия в която да има много празнословие и нищо а, е, на практика. Всички пар, параграфи, които са записани в а, е, доклада, които са част от доклада, са там, защото те наистина, наистина а, описват дадена действителност и даден проблем. Аз как, как казвам, казвам това, но като казвам това съм, аз съм абсолютно готов да обсъда с всеки неговата закриженост, ако някои колеги смятат, че някои параграфи трябва да бъдат заличени, а нямам нищо против да го обсъдиме. А, аз Мене, ако питате, аз мисля, че имаме нужда от една рамкова директива, но не го предлагам в доклада. Аз, аз, аз не предлагам една, едно, едно, един специфичен европейски закон или нормативен акт за е, социалните услуги от е, обществено средство. Не, единството, което се опитвам да направя е да определя къде са секторите, къде са отраслите, в които има проблеми, е, където има проблеми с предоставянето на услугите, с е, качеството на услугите и по какъв начин наистина можем да е, осигурим качеството на услугите и най-добри условия за тези, които ги предоставят и тези, които ги получават. Това е първото нещо, което исках да уточна. А, така че бих, бих искал да, да, да постигнем един широк консенсус. Това е от голямо значение, според мен. Сега, исках също така да кажа, че има и предложения за, допълнител, за включване на допълнителни а, параграфи и идеи. Сега няма да се, няма да се спра на отделните а, изменения. Предполагам, че в следващите седмици ще можем да седнем с колегите, да, да обсъдиме нещата на парче, а, изменение по изменение. Но... Аз съм готов да, да включа всички допълнения. И, ня, и някои, някои от предложенията наистина са много по-добре формулирани, отколкото моя е, първоначален текст. Сега от, е, от някои автори на изменения ще поискам обяснения, просто да разбера за, за, същ, е, защо. Е, и знаете, че в продължение, сега пред, пред, преди, преди малко, Бизнес Юроп и други казаха, че социалните услуги от обществен интерес са много важни за малките и средни предприятия. Не, не го казвам, аз казаха го представителите на изслушването тук преди малко. И е, може би те, те имат различно виждане и всеки един от тях влага различно съдържание в това. Разбира се, всичко това ще трябва да се уточни. Има и други изменения, които мога да приема по принцип, но смятам, че формулировката или редакцията малко не е съвсем съвърш, съвършена или нещо куца, така че мисля, че ще стигнем обаче до някакъв компромисен вариант. Едно от пред, предложение, което има едно предложение за премахване на господа, госпожа Бастош, която предлага обсерватория, пък други са против създаването на, е, висок, на таскфорс на високо равниче. Сега, струва ми се, че тук е въпрос малко на, форму, на формулировка. Дали го наричаме таскфорс или обсерватория. Мисля, че всъщност е важно, ва, важ, важното е да видиме е, как можем да, да постигнем конкретен напредък в интерес на гражданите сега. Комисията предлага Комисията за социална защита да поеме тази, тази роля или да поеме тази функция. А, но председателя на този е, комитет каза днеска, че те са, те са консултативен орган, те са представители на 27, те не са политически орган. Така че дали ще бъде е, обсерватория, дали ще бъде е, таскфорс, независимо какво, необходимо е да имаме един орган, един политически орган, който може да постигне някакъв консенсус и който да може да упражни нацист, защото да има напредък. Тоест, комитета, комитета не е този орган. Те най-вероятно ще могат да изиграят някаква роля, те ще, те ще участват и техната роля може би ще е доста важна, но за а, СУОИ, но според мен е, органа трябва да бъде друг, защото той ще има други функции. Така, надявам се, че след 10 на дена ще мога да ви предложа компромисен а, текст. Ще ви го разпределя, ще ви го изпрата, за да може всеки да може да реагира, включително докладчиците в сянка, да, да видят какво, какво могат да обединат хората. И мисля, че след 4-5 е, седмици ще можем от осново да се, да се върнем към този доклад. Също за... Не, след 4-5 седмици ще можем да постигнем някакъв а, е, така окончателно е, редактиран текст и след 6 седмици ще го гласуваме. Госпожа Дели казва председателката и госпожа Бастос след нея. Благодаря, госпожо председател, господин докладчик, благодаря за отличната работа. Вярно, че този дебат е наистина много интересен, но и последиците ще имат много значителни последици. Днес Имаме много правила, сложни правила, свързани с социалните услуги. Тези, които ги прилагат, ги прилагат по различни начини, но в крайна сметка целта е услугите за потребителите да бъдат по-добри, по-качествени, т.е. ние трябва да бъдем, да, покаж... да, да държиме на а, своето ние трябва да вземеме мерки за да, мог, да може да има напредък. Комис, комисията а, каза, че чула нашето послание, упростяване, поясняване, диференциация Надявам се, господин председател, да вземете предвид моите предложения за изменения и по-специално изменение 119 за фонда за социално, социална иновация и 246 за ресурсен център, както и извинението ми за контрола на ресурсът. Режина Бастос и след това Мариан Харкин. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика Де Роса за свършената от него работа. Работата не е лесна Трудно се обсъжда такъв въпрос при съвременната, при настоящата конюнктура. Преди е, е, обсъждахме доклада Ферера. Внесените изменения за промяна от доклад от 36 параграфа, 285 изменения. Въпросът е полемичен и далеч не се постига консенсус по него. И за това искам да кажа, без е, е, така никакво въртане, че въпросът може да породи идеологически разделения, идеологически разделения, които се проявяват във внесените изменения. Е, докладчикът в сянка е, от Народната партия трябва да кажа, че този доклад не трябва да стане е, поле за идеологически битки и ако не приемем измененията за обмяна, ако не ако не се съгласим на открити преговори, без а, е, нищо предпоставено, няма да можем да преодолеем своите, раз, нашите различия. Когато меите колеги от Народната партия и аз внасяме изменение за отмяна. Е, ние не искаме да създаваме полемики, а да напишем компромисни изменения, като положителна, като положителен принос към текста. Ние искаме да се подобри качеството на текста, и във всички случаи е, намерението ни не е да очертаваме разделителни линии в е, е, област, която е от важен стопански и социален интерес. Трябва да има териториална и социална кохезия и за това измененията, които аз съм внесла, е, имат за цел да определят ясно нашата позиция, а именно, е, че въпросът е от компетенциите на държавите членки е, и че желанието ни е тези обществени интереси, е, е обществени услуги да бъдат е, достъпни за всички, да бъдат ефективни, да има управление на средствата, да се оказват услуги, тези услуги да бъдат в близост до гражданите. Това са нашите безпокойства. И е, е, заинтересованите страни, е, партньорите, са е, проучвали е, подробно въпроса, което показва, че темата е важна, чувствителна и трябва да я обсъдим много умело. Трябва умело да се, така, много внимателно да подхождаме към нея трябва да се каже кои са социалните услуги, общ интерес. За нас това е важно, както е важна и работата на вътрешния пазар, трябва да е, се направи разграничение между е, социални услуги от стопански интерес и от нестопански интерес. Sem prejuízo и е, е, ние искаме тези услуги да бъдат уточнени е, без да се нанася е, вреда на никого и е, да бъдат в близост до хората. Е, е, сега предлагате обсерватория като альтернатива. Аз лично смятам, че обсерваторията по-скоро отговаря на това, което казва комисията, че това е, е последващ етап след е, доклада. Така е, ще се наблюдава как се оказват такива услуги в Европейския съюз е, на ниво общини или регионални власти, а тук ние в Европейския парламент можем да получаваме данни за добра практика, тези данни да бъдат съпоставими и да се върви в правилната посока. Именно е, за това е, се и предлага тази обсерватория. В заключение бих казал на докладчика, че съм на негово разположение, за да обсъждаме съвместно предложения и го приканвам да не се а, затваря и да отказва дискусия. Е, не знам дали в такъв дух е работил докладчика. Госпожа Аркин. Благодаря ви. Извинете за закъснението. Е, а, а, certainly the 285 ме Жан Мари Люпен ме помоли да кажа нещо. Всъщност някои посочиха политически разлики. Аз познавам докладчика, имам му доверие и знам, че ще постигне е, споразумение, ако може да се постигне някакво съгласие. Сега е, нещо от името на нашия докладчик в Сянка. Всички са съгласни, че трябва да се изяснят правилата е, и Целта е а, да се съчетае принципа с субсидиарност, с отговорността на Европейския съюз и на държавите членки, а, които носят за спазването на техните правомощия. Сега ние а, а, така и не сме разбрали дали трябва да има законодателно решение или прагматичен компромис. Е, по първия параграф може да се намери и лесен компромис, дефиниция, универсален характер, банкови услуги и така. Е, е, някои параграфи заслужават повече внимание, например параграф 7 за пътя към максимизация, че това трябва да бъде принципа на социалното услуги от общия интерес. Сега 8 трябва да има изяснение, трябва да има компромис. Това се отнася и за параграф 10 параграф 11 е, има повече проблеми. Е, тези, които искат да има е, засилване на европейския бюджет и тези, които са против. Разделението е същото по параграф 12. Може да се постигне компромис по 16 за европейски статут на съвместни дружества по параграф 17 е, говори се за държавни помощи, е, е, обществени поръчки и така нататък. Тук трябва да имаме предвид новите съобщения на комисията и трябва да се завишат праговете и правилата за обществени услуги, като се има предвид сегашното законодателство и модернизацията на обществените поръчки. По параграф 18 също може да се намери компромис е, критерии за класификация на услуги от стопански и нестопански интерес, но не това е най-важното. Най-важното е, е да се подобрят правилата, за да може тези, които оказват услуги, да оказват по-добри услуги. И накрая можем да постигнем е, компромис за Task Force, за правомощията, какви да са целите и кои да са членовете. И накрая е, има потенциал за подобрение е, е, с е, измененията, които са предложени. Надяваме се да намерим компромиси. Благодаря. Следващия оратор. Нинке, iš tiesų aš noriu padėkoti pranešėjui Derosa. Бих искала да благодаря на господин Дероса за огромната работа, която е свършил и бих искала да му пожелая много успех в търсенето и намирането най-вече на компромиси. Моите изменения имат за цел да допълнат някои от разпоредбите и, е, е и е, тези залегнали в е, доклада относно економическите и неекономическите услуги, е, приложението на позитивната дискриминация, правната, правната сигурност, доставането на услугите от даден вид органи, институции и така нататък. Някои от е, моите изменени са свързани с естеството на услугите. Първо, че те са много специфични, защото някои от тях са а, е, насочени към хора с, с специални нужди и обикновено и е, органите и организациите, предоставящи тези услуги, са също доста специфични. Често става дума за неправителствени е, организации, на, организации на доброволци, които не се придържат или не следват логиката на пазара, защото те са с нетърговска цел, И е, на последно място бих искала да спомена, че много от работещите в областта на социалните услуги трябва да бъдат подпомогнати, защото а, трябва да им се осигурят по-добри условия на труда, за да може да имаме повече работещи в а, тази сфера. А, за бъдеще ще има все повече и повече нужда от социални услуги предвид застаряването на населението, така че трябва да имаме необходимия брой хора, но и добре е, обучени хора с е, качествени характеристики. Благодаря на всички онези, които взеха думата. Искам да успокоя всички. Аз съм абсолютно съгласен с това, че трябва да постигнем споразумение и съм готов да направя всичко възможно, за да постигнем консенсус. От това, което чух, разбирам, че всички сте си повече или по-малко на тази вълна. Целта е да изработиме, да създадем един доклад, който да бъде, да даде качествен принос в тази област. Доклад, който може да информира, който може да помогне и на комисията, и на държавите членки. Това е инициативен рапор. Доклад не е законодателен доклад, както знаете. Аз не, не обичам да, да, да приключвам или да затварям а, дебата без нещата да, да бъдат а, обсъдени. Единственото, чрез, само чрез дискусии и в тази комисия, и в парламента мога да, можем да постигнем е, компромиси. Аз смятам да изработя една част е, за, и да ви ги разпрата, за да можете после да, после да, после да можем после да ги обсъдим. И няма какво друго да кажа за сега, освен, че ви благодаря за реакциите. Аз е, нямам, въобще нямам за цел да подготвя един а, п, п, един проектодоклад, който да не бъде одобрен. Напротив, целта е наистина да има колкото може по-широк консенсус и съм сигурен, че с помощта на е, колегите, докладчиците в сянка, ще можем да постигнем това. Благодаря ви, господин докладчик. Имате повече от месец за дискусии. Ще обсъдим компромисите на 24 май и ще ги гласуваме на 25. Сега минаваме към следващия доклад. Доклада на господин Коза за мобилност и интеграция на хората с увреждания в Европейската стратегия за хората с увреждания 2010 и 2020 година. Имате думата. Хайде, Госпожо председател, скъпи колеги, за мен е много важен момент. Защо? Защото аз самия страдам от увреждания и ще изготвя доклад върху лицата с увреждания. Аз е, искам още веднъж да ви благодаря за получената от вас подкрепа и е, за е, е, това, че ме насърчавахте в работата ми, когато изготвях доклада. Искам да ви го представя в няколко изречения. За мен много важен принцип е да постигнем устойчиво общество с, човешки подход и държавите членки трябва не само да ратифицират Конвенцията на ООН за правата на увредените лица без допълнителен протокол, но трябва да се хармонизира Европейската стратегия за увредените лица и е, Европейската е, стратегия с законодателство в държавите членки. Е, първо трябва да се разгледа въпроса за структурните фондове. На второ място трябва да се занимаем с а, а, пакета за отмяна на бариери, а, пакета за достъп, на трето място е, трябва да се има предвид е, положението на увредените лица е, за всички обществени поръчки. И сега искам да се спра на чувствителни точки. Трябва стратегията да бъде в хармония. Този доклад следва е, Европейската стратегия за увредените лица и първото желание е включването на увредените лица. Трябва да се изтъкват човешките права на увредените лица. Има повече от 80 милиона увредени в Европейския съюз. Трябва да се подобри тяхната заетост и трябва да е, отпадне дискриминацията към тези лица. Е, трябва да се е, подобри достъпа им до комуникациите. Необходими с ние един статистика, по-правилно събиране на данни, да се гарантират равните шансове, да се предвидят е, демографските промени и е, да се укрепи достъпа. Е, какво имам предвид? Имам предвид, че трябва всичко да бъде достъпно и за увредените лица, и е, е, след това е, е, иновациите за бъдеще трябва да се инвестира в, в в полза на е, увредените лица и не на последно място да се борим срещу бедността, и да имаме предвид, че измежду увредените лица бедните са най-много. Искам да подчертая, че Европейския парламент неколкократно се е намесвал в полза на увредените лица. Много резолюции бяха прияти и тези резолюции консолидираха моя доклад, бяха ми полезни. Но в този доклад аз възнамерявам да бъда още по-решителен и да поискам по-прицелено по-прицелена намеса. Аз отговарям и за неправителствена организация и придавам много голямо значение на участието на неправителствените организации. От 30 март водя усилени консултации с тези неправителствени организации и получавам много информация от тях. Радвам се така от хубавите контакти, които имам с докладчите в Сянка, които са съгласни да включат становището на неправителствените организации в този доклад защото е, те могат е, да е, го подобрят и се надявам до края на юни докладът да бъде променен и подобрен и ще удовлетвори всички политически групи и ще се улесни живота на инвалидите. Разчитам на вашата подкрепа, скъпи колеги. Ačiū labai, ponė pirmininkė, aš esu paskirta. Благодаря много, госпожо председател. Аз съм докладчик в Сянка от социалистите и демократите. Първо бих искала да благодаря на докладчика за добре подготвения доклад, за сътрудничеството, защото неколкократно имахме възможност да обсъдим този въпрос. Докладчика спомена необходимостта да се увеличи мобилността на на хората с увреждания, достъпа до повече е, възможности. Трябва да кажа, да искам да, всъщност да направя няколко е, забележки. Основ, основните препятствия за интегриране на е, хората с увреждания е, е високия брой е, безработни, голямата безработица в е, тази прослойка. Второ, не, не, не, не винаги хората с увреждания могат да се обучават в е, училищата, защото е, много, много, много често и от едната и от другата страна не са предприяти мерки, т.е. училищата не предлагат е, съответни условия, а хората с увреждания пък не могат да следват винаги нормалната програма, т.е. упражнява се дискриминация спрямо хората с увреждания. Трябва съответно да има една много по-активна трудова стратегия и трудова тактика за хората с а, увреждания и трябва да бъдат насърчавани предприятия да създават а, работни места за хора с а, увреждания. Тоест трябва да, трябва да има необходимото и подходящо законодателство за това, както и да има санкции при а, упражняване на дискриминация. а, при, а, при всички при всички, при всички случаи трябва а, да има много, специ, много специфични мерки за хората, за незрящите, за, за хората с увреден слух и така нататък. Но трябва също така да насърчаваме държавите членки да не считат хората с увреждания като хора с физически дефект или увреждане, а просто като хора, които имат специфични нужди Защото, нека не забравяме, че, че много хора, които имат нужда от дадени социални услуги, могат да не могат да ги получат, защото са е, с увреждания и съответно те ще бъдат е, изключени от е, маргинализирани от обществото. Така че Необходимо, не, необходимо е също така да се дезинституционализират известни видове услуги за е, тези хора, те да станат, е, да, тези услуги да се предоставят, предоставят по-скоро на обществена основа от обществени организации. И съответно да се провежда необходимото обучение за онези, които ще предоставят тази услуга, социалните е, работници. Трябва да има и съответните здравни услуги, специфични здравни услуги за хората с увреждания. Важно е също така да бъде уважавано тяхното право на свобода, автономия. Е, политиката на интеграция на Европейския съюз и държавите членки е много аспектна. Е, тя не, не е много последователна, като, като че ли е, стратегията на интегриране е бавна. И както казах, първо трябва да премахнем всички е, съществуващи препятствия, а след това да решиме проблемите свързани с дискриминацията и безработицата и съответно достъпа до по-качествени услуги. А, е, и сега в Брюксел има, знаете, мини мини парк, там има изработени е, е, макети от Асоциацията на слепите и и аз времено на тази, е, в тази изложба има и е, обозначение на езика на е, Брайл, така че незрящите хора да могат е, да, пос, да посещават тази изложба. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Аз е, съм един от тези, които подкрепят текста, но не искам сега да допускаме грешка да изготвяме един безкрайен списък с желания. Естествено, те са оправдани, това е ясно, но това не бива да води до дълъг списък от желания – трябва да бъдем кратки. При доклада на господин Коса тази грешка е избягната. Направен е опит да се очертаят основните принципи, което също е направено успешно. Всъщност в този доклад става дума за основните елементи, които трябва да се вземат предвид е, възоснова на правата на човека, борбата срещу дискриминацията и, разбира се, възоснова на демографските аспекти. В този доклад ясно е показано, че е възможно да се извършват инвестиции в социалната сфера, за да се решат проблемите на хората с увреждания. В доклада се очертават и европейските стратегии. Всички тези мерки могат да бъдат е, важен принос към постигане на посочените цели – ние имаме доклад, който е много полезен, защото а, е, той ни спестява много работа и по тази причина аз искам да благодаря на докладчика. Смятам, че преговорите с отделните политически групи също ще се увенчаят с успех. За това искам още веднъж да поздравя докладчика и се надявам, че скоро ще можем да гласуваме по този доклад и ще бъдем горди от резултата. Благодаря. Последно изказване, госпожа Аркинг. Е, е, поздравявам е, докладчика. Каза се, че почти всички области. От името на нашия докладчик в Сянка искам да кажа, но преди това от свое име Искам да кажа нещо. За мен е удоволствие да видя, че докладчика вписва въпроса в Европейската стратегия 2020 и, и нашата така ръководна инициатива за работа. Сега по параграф 9 за услуги за инвалидите. Това ще бъде много полезно. И освен това, е една от нашите цели е да намалим бедността, обаче, когато сте инвалид, е, е, вероятността да бъдете беден като цяло е по-голяма. Може би трябва, има някаква възможност на разбити цифри, за да имаме по-добра информация за лицата, които е, са едновременно инвалиди и бедни. В рамките на нашата е, е, ръководна инициатива сега всъщност трябва сегашните ангажимент на Европейския съюз е да има по-добър достъп за инвалидите, и трябва да гарантираме успех на тази стратегия, защото населението бързо застарява в Европейския съюз и, а, и затова законодателството и добрата практика а, е важно тази стратегия да бъде правилна, за да а, имаме а, решението на Белгийското председателство да подпише Европейската конвенция за правата на инвалидите е успех. 11 държави членки е, обаче отказаха да подпишат тази, държ... тази конвенция. Е, трябва да се деблокира равното третиране, за да може всички граждани да е, имат равен достъп и аз поздравявам подписването на Европейската конвенция и директивата от 2000 за равенството. Знам, че има е, евентуален акт за достъп до който да бъде европейски, но аз съм предпазлива. Има предложение, което вече, по което се работи обаче трябва да проведем координация по новото законодателство и накрая благодаря на госпожа Каса и на нейните колеги от парламента за групата на инвалидите. Сдружението на инвалидите в Европа вече е публикувало своите изменения и иска членът на нашата комисия да ги прочете преди да направят предложения за изменения. Дам думата на докладчика. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Újból megerősítettek a... Благодаря ви много. Благодаря за това, че потвърдихте, че съм на прав път. Когато започнах да работя по този доклад, имахме един огромен списък от предложения беше точно тогава стана ясно, че е необходимо да участват неправителствените организации и че трябва първо да определиме целите, приоритетите и за съжаление да бъдем реалисти, защото само така можем да подкрепим европейската стратегия. Нека да дам няколко примера. Също както преждеговорящите, искам да кажа, че основното, основното е да уважаваме и да бъдиме за защитата на правата на хората с увреждания. Първо това. Второ, що се отнася до събирането на данни – считам, че Европейския съюз не би могъл да действа ефективно, докато не разполага с необходимите е, данни за хората с увреждания във всяка една отделна страна, е, видовете увреждания. Ние бих, не бихме могли да им помогнем преди да имаме точна представа за техните нужди. Струва ми се също така, че сме изправени пред много предизвикателства, свързани с демографските промени. социалните е, системи, т.е. Е, всичко свързано с е, социални услуги, с различните администрации, различните е, служби, които го предоставят, ще бъдат все по-натоварени, защото броя на възрастните хора се увеличава и ще се увеличава. От друга страна, смятам, че трябва да обсъдиме по-нататък и проблема свързан с обществените поръчки, както и е, заетостта, заетост, заетостта на хората с увреждания, да има отваряне на пазара към е, тези лица, като същевременно те бъдат е, защитени по някакъв начин – защото, за съжаление, още дълго време те няма да могат да бъдат равноправни участници на пазара на труда, но трябва да има специфични ниши за тях, е, трябва да се погрижиме за тяхното обучение, за тяхното образование. Колегите споменаха също така, че е важно да се предоставят специфични услуги на, учи, на учениците и студентите с увреждания, защото те е, не, нямат винаги достъп до услугите, до, които, до които имат достъп е, техните е, са студенти, са ученици трябва да инвестираме в конкурентоспособността на тези лица, защото когато те бъдат равноправни граждани, когато те работят, те ще плащат данъци и по този начин ще изплатят своя дълг към държавата. А, това ще бъде включено в доклада. Благодаря ви за подкрепата. Благодаря за вашите изменения. Надявам се, че всички ще мога да взема предвид всички ваши предложения. Благодаря господин Коса. Проекто доклада ви може да бъде изменен до 27 април 12 часа и ще ги обсъдиме на 24 май и ще ги приемеме на 16 юни след като получиме предложенията на Комисията на жените и по петициите. Сега, преди да се върнем към точка 20, бих искала да ви кажа, че с нощи бе проведен трилог по доклада на господин Кеслер за Европейската година за активно стареене. С нощи не можахме да приключиме преговорите, но въпреки всичко направихме крачки напред по някои проблеми. Но Тази, тази комисия бе поискала въвеждането на понятието култура на активното стареене. Това е прието от съвета. Също така успяхме да наложим понятията раз, разнообразие и недискриминация. Също така по, по, постигнахме съгласие по дефиницията Сега. На следващото за трилог на 2 май ще трябва да разгледаме проблеми, които са доста трудни, но в крайна сметка се надявам, че ще постигнем споразумение, за да можем да стигнем до първо четене по време на унгарското председателство. Става дума за заглавието и бюджетната линия, която ще бъде най-трудното за а, поразумяване. И сега минаваме към точка 20. проекто бюджет 2012, становище, мандата за триога или тристренната среща. Докладчицата е госпожа Балцани от е, Комисията по бюджета и становището, което представям. А, а, се основават на приоритетите, прияти от заседание на координаторите на 10 марта. Съдържанието на становището се вписва в общата рамка на бюджета, т.е. първо стратегия 2020 и по-специфични целите, които са в нашите, нашите прерогативи, по-голяма за заетост и по-малка социално изключване, нови и след това компетенция е, компетентности е, за нови работни места и борба за е, борба срещу бедността. Необходимо е, е бюджетите на държавите членки да бъдат е, съпоставими с европейския бюджет, ако искаме стратегия 2020 наистина да бъде успех, да намерим новаторски ресурси, да имаме творчески подход, за да можем да финансираме социалните аспекти Поставяме ударението също така върху преструктурирането на предприятията и съответните инициативи, необходими в тази област и а, използването на глобалния фонд, фонда за глобализация, Европейския социален фонд и така нататък. И се обръщаме към бюджетните органи, е, за да има добро захранване на бюджетните линии с цел постигане на политическите ни приоритети. И на последно място, предвид новия политически контекст, в който изработваме този бюджет, е взаимодействието с Средиземноморския басейн и ударение върху социалния диалог, и подкрепа на социални партньори, които да, поз, поз, да позволят е, това. И сега давам думата първо на госпожа Тюринен. Много е трудно да не сме съгласни с това предложение. То отразява желанието на нашата комисия. Предложението е чудесно, защото трябва да подчертаем стратегията 2020. Тази стратегия още няма бюджет и трябва първо да имаме бюджет, ако искаме да постигаме цели. Е, точка 10 за Северна Африка е много важна. Хубаво, хубаво е, че сме ги е, включили в нашата комисия. Може би изменение да се доразвие точка 8 за Европейския социален фонд. Е, за да се използва той, за да се справим с, с социалните последици от кризата е, и е, да се борим с социалното изключване, не да се промени съдържанието, просто да се доразвие. И след това аз мислих за допълнителна точка, не знам дали е от правомощията на нашата комисия, в времена на бюджетни ограничения трябва да се мисли за евентуален нов приход или собствени средства или ФТТ за създаване на работни места, за подобряване на квалификацията, за други приоритети от социална гледна точка и, и за заедостта. Не знам дали от нашите правомощи можем да обсъдим въпроса. Нали май месец е крайния срок? Мисля, че ще имаме, доста... пълно... ще имаме споразумение по това хубаво становище. Благодаря. Благодаря. Госпожа Аркин, господин Саркас. The... Още веднъж съгласна съм с преждеговорившия госпожо докладчик. Вие покрихте ам, а, е, а, е, така, основните теми заглавията. Искам да кажа едно-две неща по параграф 4 властите да използват по-инновативно бюджета. Аз а, а, така харесват ми, харесват ми намеренията. Доста иновативни трябва да бъдат държавите, за да използват бюджета. А, сега националните бюджети и европейския бюджет се допълват взаимно. В някои държави членки има много строги бюджетни ограничения, но съм съгласна с вашите намерение. Сега за микрофинансирането по параграф 7 аз би ги подкрепила, но може би е, трябва да говорим за потенциала за създаване на работни места. И аз е, мисля, че тук има потенциал ролята на е, Европейския фонд е, за съобразяване с глобализацията. Трябва да има е, пак разпространение на добри практики. Съгласно, съгласна. Но съгласна съм с вашите точки. Може би трябва да ги доразширим и пак след току-що проведената дискусия за хората с увреждания, или хората, които могат да изпаднат бедност. Съм съгласна с вашето предложение, е, е, че трябва да е, има европейски програми, да се включват и мигрантите и всички групи в неравностойно положение. Благодаря. Благодаря ви, господи Саркаски. Благодаря, госпожо председател. Аз съм съгласен с, с този декалог. А, това е, ми напомня Стария завет на Синай. А, сега, когато говорим за наши лидерски инициативи и финансирането. Финансирането е осигурено, обаче то не е достатъчно или значително. И мисля, че трябва да имаме предвид и средствата, с които ще разполагаме, за да се финансират тези инициативи, защото те са доста важни е, предвид е, целите на стратегията Европа 2020. Така че трябва да бъде не само достатъчни, но и значителни средствата. Да, искам, да, можете, скъпи колеги, да внесете предложения за изменения. Благодаря ви за вашите наблюдения. Мисля, че ще бъдат отразени в изменения. Ние ще ги вземем предвид и колективно ще се произнесем по тях. Е, има една точка, на която не можах да се спра на сегашния етап е, е, така, е, вероятно ще има арбитраж. Вероятно ще има арбитраж. Така ми се струва. И, защото трябва да има финансиране на Европейския социален фонд. Не трябва тези скачени съдове да е, бъдат за сметка на Европейския социален фонд, но ще е, се спра на това по измененията. Благодаря ви за изказванията. Е, до 5 май е срока за за изменение. На 24 май ще ги обсъдим и ще ги обсъдим и ще ги гласуваме на 21 на. Постига... Сега стигаме до последна точка от дневния ред. Искам да се извиня а, пред моята колежка Едит Бауер. А, Късно стигаме до нейния доклад. Такава беше организацията. Давам ви думата за вашето проекто становище за поглъщането на структурните и кохезионните фондове, полки, които следва да се извлекат за бъдещето на кохезионната политика на Съюза. Това е становище за Комисията по регионално развитие. Köszönöm szépen, elnök asszony, megpróbálok rövid lenni. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда кратка. Благодаря на колегите, които имат смелостта да останат в залата. Приемам всички критики, защото наистина в това становище все още липсват много неща. Е, текст това, което ви е представя, е една четвърт от това, което на практика бях подготвила, но а, е, трябваше да се съобраза с е, ограниченията, които ми бяха наложени. Европейския социален фонд е, ще бъде един от основните инструменти за приложение и изпълнение на стратегията Европа 2020 и естествено а, отреждаме огромно значение на този фонд. А, моят, а, моето становище набляга на проблемите. Които налагат ограничения в използването на Европейския социален фонд. Европейския социален фонд би могъл да бъде много по-ефективен и да се използва много по-уместно, отколкото се прави сега. Един от проблемите, които изтъкваме в направеният анализ е че много често хората, най-нуждаещите се, не получават необходимата информация за възможностите. Госпожа Фонтания казва, че фонда не е достатъчно видим. Тоест, е, е, липсва информация, има недостиг на информация за потенциалните е, ползователи. Също така трябва да се наблегне на малките заеми, на, на предварителни кредити, така наречени, защото много често малките предприемачи са онези, които не могат е, да, е, да авансират своята част от съфинансирането от самото начало. Необходимо е също така да се облегчат бюрократичните процедури и да се усъвършенстват инструментите за проследяване и контрол а, и, и от, от, Знаете ли, понякога, когато се, когато се извършва контрола се вижда от фактурите, че липсат тук 3 стотинки, там нещо друго. Тоест контролират се фактурите, документите, но не и същността. Така че е много, по, много по-важно е да има контрол върху целесообразността и същността. Голяма част от проблемите се отнасят както до Европейския социален фонд, така и до другите фондове. Е, за това с... ми се струва. че Проблем, проблемите, които, с които се сблъскваме за Европейския социален фонд, са проблеми и на другите фондове. Затова ви е, приканвам да прилагаме по по-гъвкав начин е, член 50. Да, ще видим е, какви, какви, какви затруднения евентуално ще възникнат. Да, е, не, не, не, не знаехме, че ще има проблеми по вашия доклад. Ще видим как ще се развият събитията. Благодаря, госпожо председател. Благодаря също и на докладчика. Мога да си представя много добре, че във връзка с Европейския социален фонд може да се напише много повече, но мисля, че е добре, че сте се спрели на онези точки, които разглеждаме непрекъснато в работната група. Е, поне това правихме до сега. Това е впечатлението ни от разговорите на място, което сме провели, че именно тези точки са много важни. Също така мога да посоча, че що се отнася до биография, би, бюрокрацията, е много трудно за някои по-малки организации да авансират средства. Със сигурност ще има някои допълнения, най-вече каквото казахте във връзка с оценката на резултатите. Това ще бъде нещо върху което ще трябва да се концентрираме, също така и върху възможностите за, за финансиране е, от ЕФРЕ и ЕСФ. Има и още други аспекти, но смятам, че вие наистина сте се спряла на най-важните теми и за това се радвам, че се изпраща още един ясен сигнал към комисията, така че тя да вземе предвид е, нашите схващания. Благодаря. Е, е, Благодаря, госпожо председател. В е, становището накратко се изброяват е, проблемите. Аз е, винаги поздравявам докладите, които не се опитват да решават всички проблеми, а се средоточават върху специфични проблеми. Искам само да ви напомня, че извървяхме дълъг път е, преди една година започна координацията по стратегията 2020. Имахме чувството, че политиката по кохезия трябва да бъде заменена с нещо друго, докато сега е, имаме чувството, че е, проблемите се така, е, е, идентифицират един след друг. Е, Правят се много усилия и ние правим усилия, които е, полека ще е, доведат до резултат. Е, според мен становището е полезно е, и особено ми допада параграфа по нивото за съфинансиране, защото Ние е, много е, щателно следим счетоводството и не винаги обаче ревизираме съдържанието. Много често хората не могат е, да черпят от тези фондове, защото има много строги ограничения, има много бюрокрация, е, която е, просто е, отказва, отказва евентуалните потребители. Трябва да сме гъвкави, защото в някои райони са богати, докато има бедни райони в Румъния, България, в Унгария, в Франция където проблемите са различни. Примерно на остров Реюнион проблемът е различен, отколкото в Парижка област, но правилата са еднакви. И не винаги са реалистични. Благодаря ви. Поздравявам Едит. Това е, е добро, качествено становище. Благодаря, госпожа Бауер. Благодаря, госпожо председател. Вярно е, че доста неща все още могат да бъдат включени в това становище. Исках да спомена и проектите е, финансирани от е, няколко фонда едновременно. За съжаление не можах да ги включа поради ограничения, макар че те са много важни за нашия доклад. Същевременно съм е, така уверена, че в че документа на комисията ще вземе предвид всички тези аспекти. Благодаря на колегите за техния принос и подкрепа. Аз самата ще внеса изменения, до други ще внесат изменения. Да, пред, пред, предполагам. Измененията трябва да бъдат внесени преди 3 май 12 часа. Ще ги разгледаме на 24 и 25 май. 15 юни ще бъде посветен на компромисните изменения. Ще гласуваме на 16 юни, а на 21 другата комисия. Е, няма нищо в точка разни, така че на 24 май в 9 часа ви очаквам отново. Приятна вечер и благодаря на онези, които останаха до края на нашето заседание. Благодаря и на преводачите.